Благодаря ви, господин Стилианидис, за това великолепно въведение. Сега преминаваме към въпросите от името на политическите групи. Започваме с господин Стиер от името на групата на НДП. Благодаря ви, госпожо председател, и добре дошъл на кандидат комисаря. В встъпителните си думи споменахте кризата с епидемията от ебола и с пълно право я включихте сред приоритетите си като бъдещ комисар. По време на разискването на темата в пленарна зала тук в Европейския парламент се споменаваха пред прогнози за 20 000 заразени от вируса до края на годината. Това беше преди няколко седмици в Страсбург. А в момента Центърът за контрол и превенция на сказани заболявания предвижда възможно да 4 милиона души заразени до януари 2015 година, ако не бъдат предприяти спешни мерки. Вие също казахте, че трябва да се предприемат допълнителни мерки. Въпросът ми е, каква е вашата оценка на усилията, полагани от международната общност и в частност на усилията на Европейския съюз? Позволете ми да продължа народния си език. Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Уважаеми колега, действително положението е изключително сложно. Трябва да признаем, че международната общност закъсня със своята реакция и подцени опасността, която, представляваше, която представлява ебола. И диагнозата на главният епидемиолог от Световната банка е напълно вярна. Положението е изключително тежко и неговата оценка е напълно вярна. Смятам, че трябва да действаме незабавно. Смятам, че писмото, което отправи вашата комисия, излага фактите по много добър начин. Трябва да действаме незабавно и това е моето мнение като лекар. Трябва да изпратим незабавно лекари на място в засегнатите страни. Трябва да изпратим лекари и медицински сестри и да изградим полеви болници. И това трябва да се случи днес, а не утре или други ден, защото ако заразата достигне до градското население, никой не може да предвиди катастрофалните последици. Затова трябва да действаме по координиран и съгласуван начин. А това от своя страна значи, че всички международни партньори трябва да се обединят. Държавите членки трябва да предприемат действия и то ефикасни действия. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Добъващият ми въпрос е следният. Ако бъдете одобрен на поста, какви конкретни мерки ще предприемете за борба с епидемията от ебола? Εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, ако ми гласувате доверие, политическата ми съвост, съвест и етична, етиката ми на лекар ще е, ми подскажа, че първата ми задача ще бъде да посетя на място засегнатите страни. След това ще започна процесът на координация, след като се запозная конкретно с е, положението на място. Там, на място, в най-тежко засегнатите от епидемията региони, най-добре ще мога да преценя какви мерки следва да се предприемат и възоснова на тези изводи ще изградя своят план за координация на пътващите действия. Първото ми посещение като комисар ще бъде в засегнатите от епидемията на ебола региони. Трябва да изпратим послание към колегите, лекари и другите, другите медицински квалифициран персонал, трябва да изпратим хора на място. Благодаря ви. Думата има господин Лиц от групата на социалистите и демократите. Много ви благодаря за много насително встъпително изказване. Напълно съм съгласен с вас. Трябва да действаме спешно по всички хуманитарни кризи. И това стана ясно от вашето встъпително изказване. Аз имам въпрос относно настоящата настоящият регламент в, на съвета 1276. Тя трябва да бъде преразгледана, за да отрази по адекватен начин новата хуманитарна ситуация и да обнови процедурите, предвидени от договорът от Лисабон. Комисията обаче отлага това преразглеждане години наред и изглежда не е много ентусиазирана да излезе такова предложение. Групата на социалистите и демократите призоваваше нееднократно за това преразглеждане, за да се подобрят рамката за хуманитарна помощ и спешна помощ на засегнатите от бедствия. Съгласни ли сте да внесат предложение за подобна реформа до края на 2016 година? И ако сте съгласни, какви трябва да бъдат основните елементи на тази реформа? Много ви благодаря, скъпи колега. Напълно сте прав. И доколкото знам, действително беше поет подобен ангажимент за преразглеждане на този регламент. Ще бъда честен. Смятам, че нищо не, не бива да бъде статично в този живот. Всичко се промени. Ние трябва да сме готови да преразгледаме инструментите, с които разполагаме. Едновременно с това има и опасности, свързани с един подоб, едно подобно преразглеждане. Не бива обаче да бъдем и прекалено амбициозни ако една голяма политическа група като вашата иска подобно преразглеждане, трябва да видим как, какви са възможностите за преразглеждане и дали има общо становище за необходимостта от такова преразглеждане. Ако се окаже, че има такава мнозинство, в такъв случай да, ще предложим реформата. Но знаете, че подобно решение може да се вземе само от колегиума на комисията като цяло. Аз по принцип съм за преразглеждане, но може да се окаже, че то не е необходимо, защото а, настоящият механизъм е достатъчно добър. Мислото, което мога да ви, ви а, обещая на този момент е, че ще започнем по процес на консултации между всички групи, за да преценим дали има нужда от преразглеждане или не. Ако се окаже, че такава нужда няма, тогава ще оставим аргумента в настоящият му вид. Благодаря ви. Имам и Допълващ въпрос. Споменахте епидемията от ебола. Координацията в между държавите членки на Европейския съюз и между Европейския съюз и останалите международни партньори трябва да бъде подобрена. Скоро се срещнахме също така с посланника на Европейския съюз в Ирак и той също отбеляза липсата на координация с международни организации като ООН за справяне с кризи. Такъв е случая и с епидемията от ебола. Конкретният ми въпрос е следният. Какви стъпки възнамерявате да предприемете, за да подобрите координацията между държавите членки, както и да подобрите координацията между държавите между Европейския съюз и международните ни партньори. Благодаря ви. Въпросът за координацията наистина е от ключово значение. Координацията е най-важният елемент за повишаване на ефикасността на мерките, които предприемаме. По отношение на еболата, без координация нищо не можем да постигнем. Ето защо смятам, че трябва да подобрим координацията с международните ни партньори. Вече съм във връзка с а, някой от събеседниците ни в ООН, като например върховният а, комисар за бешенците на ООН. И ако ми гласувате доверието си, ще продължа всички тези контакти, за да гарантирам, ме, че действията ни наистина ще бъдат ефикасни. Това наистина е едно задължително предисловие. Трябва ни истинско сътрудничество и координация между хуманитарната дейност на международно равнище. Това е основата за ефективни мерки за бъдеще. А по отношение на епидемията от ебола, както вече казах, има усещане за необходимостта да действаме незабавно на международно равнище и смятам, че ще го станем. Благодаря. Думата има господин Карски от е, групата на Коми. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, Първата среща на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул през 2016 ще се опита да обобщи това, което правим през последните години в областта на хуманитарната помощ и да обменим най-добри практики, които в последствие трябва да се превърнат в стандарти за осигуряване на хуманитарна помощ. Когато говорим за хуманитарна помощ, е необходимо да имаме конкретни цели за след 2016 година, за да бъде тази помощ по-ефективна. Как ще оцените нашите европейски цели и готовността ни за тази среща на върха? Отговор. Благодаря за поставения въпрос. Действително, тази среща на върха през 2016 година в Истанбул е от особена важност по три причини. Първо, това не е междуправителствена конференция. Всички участници, цялата хуманитарна общност ще бъде представена и ще бъдат заложени конкретни цели – иновация, ефикасност и ефективност – на хуманитарните действия. както и въпросите за достъпа до помощта. На тази конференция ще имаме възможността да обсъдим по-задълбочено въпросите за помощта. Читам, че Европа трябва да отиде добре подготвена за това сме предвидели предварителна конференция в Букурещ през 2015 година. Ако бъда решенията на бюджета ни. Необходимо е да има гъвкавост, но това е добре в нормални условия, но не и при кризи. намирам за абсурдно нещо записано в системата ни, а именно недостатъчните средства за плащане, поети ангажименти. Това означава, че не спазваме обещанията, които сме направили. можем да се окажем без средства в даден момент за осигуряване на хуманитарна помощ, защото се наблюдава системен недостиг. Какво смятате да направите, за да коригирате това положение? Отговор. Имате пълно право в начина по който представихте ситуацията. Зная, че вие от години се занимавате с тези въпроси в рамките на комисията ДВ. Аз съм бил член на комисията по бюджети. През последните две месеца натрупах известен опит в тази област. Обсъдихме доста важни въпроси, свързани с бюджета за развитие. Надявам се, че на определен етап ще можем да седнем заедно и да се опитаме да убедим всички, че хуманитарните действия имат особен характер, за това трябва да бъдат третирани по по-особен начин в бюджета. Трябва да има съответствие между бюджетните кредити за плащания и тези за поети ангажименти. За хуманитарната помощ трябва да се направи нещо повече. Имаме силни аргументи в подкрепа на това. Действията трябва да са конкретни. Ако до 2016 година можем да постигнем баланс между плащания и поети ангажименти, използвайки средства от резерва, ние ще можем да задържим нивото на хуманитарна помощ, въпреки че има повече потребности. Затова аз подчертах колко важен символ е Истанбул, където ще се проведе срещата на върха. Господин Гьоренц, средносрочен преглед, евентуално, за да може да се коригират бюджетните правила, готов ли сте да предложите специални мерки в бюджета относно хуманитарните действия? Отговор. Считам, че дори от 2015 година можем да подчертаваме важността на този особен характер на хуманитарните действия. И мисля, че е постижимо, ако водим разговори, да намерим решения. Вярвам, че хуманитарните действия са единствените, които са действително спешни и те са свързани с много непредвидени обстоятелства, поради което се нуждаем от достъп до резерва за спешна помощ и паралелно с това да имаме възможност да балансираме кредитите за плащания и за поети ангажименти. Плащанията към НПО не трябва да се бавят, тъй като те нямат достъп до финансиране чрез банковата система, затова финансирането трябва да се осигури своевременно, за да се спаси човешки е, живот и да се смечи страданието. Следващия въпрос ще бъде зададен от е, колега от е, трибуната, който стои зад вас. Е, той ще зададе въпрос на вашия език. Господин кандидат комисар. имаше някои твърдения за недобра администрация, дори за корупция при прилагането на проекти в хуманитарната област в страни от третия свят, например в Сомалия. Ако бъдете одобрен от Европейският парламент, как планирате да реагирате, ако се натъкнете на подобни проблеми? по време на вашия мандат като комисар, отговаряш за хуманитарната помощ? Отговор. Благодаря ви за въпроса. Измамите, корупцията се случват. Имаше такива случаи. Имаше много ефикасни действия, които бяха предприяти, според информацията, с която разполагам. Има ефикасно действащ механизъм за вътрешен контрол, има също експертен механизъм, след това има и друга инстанция, а именно Европейската сметна палата. От оценките на контрола става ясно, че този контрол действа ефикасно. И той е важен за всички служби в областта на хуманитарната дейност. Да, но въпреки това има случай на корупция и на измами, така че трябва да се подобри системата аз ще се опитам да направя това в максимална степен. Следва да имаме предвид обаче, че могат да възникнат подобни случаи във всеки един момент и тогава е необходима политическа воля да се справим с този проблем по политически начин. Господин Крисованов за допълнителен въпрос. Вие говорите за политическа воля и за безпощадност, що се отнася до нарушение на морала. Готов ли сте да спрете изпълнението на дадена програма или да замените тези, които ръководят тази програма, ако се окаже наложително? Отговор. Разбира се, уважаеми колега, няма друго решение. Ние трябва да бъдем абсолютно твърди и да се противопоставяме на случай на измами и корупция, защото става дума за парите на дънакоплаците. Те не трябва да се пилеят по този начин, а да бъдат насочени към покриване на реални нужди. Тези средства са свещени, те спасяват човешки живот. Те позволяват децата да имат храна. И ние трябва да бъдем безкомпромисни при боравенето с тези проблеми. Така че аз поемам ангажимент. Ако има подобен проблем, програмата трябва да бъде суспендирана и всички необходими процедури, които да бъдат изключително строги, трябва да се приложат. Аз бях информиран през последните две седмици, че винаги, когато е имало подобни случаи, са вземани крути мерки – госпожа Хаутела от е, групата на зелените. Благодаря ви. Сигурна съм, че всички ние високо оценихме е, думите ви, когато казахте, че искате да бъдете гласа на най-уязвимите хора. Вие искате да бъдете гласа на безгласните. в този контекст бих искала да ви попитам нещо. Много мълцинства страдат повече от други от хуманитарни кризи. Жените и децата са най-уязвими. Не винаги обаче жените са в а, мнозинството. Така че вие как възнамерявате да защитите именно тези а, членове на младсинството, жени и деца? Как бихте гарантирали достъпа до хуманитарна помощ именно на тези хора? хората с увреждания също трябва да получат достъп до тази помощ. Има много насилие срещу жените. Вие какво бихте направили конкретно? Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε για την ευαισθησία ακριβώς για αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Благодаря ви за въпроса и за подхода ви към най-уязвимите групи. Когато предоставяме помощ на тези хора, ние взимаме предвид тяхната уязвимост. Трябва да предоставим помощ по подходящ начин. Тук имам предвид хората с увреждания. Трябва да науча много повече по темата, за да мога да ви дам по-конкретен отговор, но това, което знам е, че съгласно критериите, които използваме, а те са тези, които използват и неправителствените организации, има критерии в зависимост от това дали е използвано сексуално насилие, дали става въпрос за хора с специални нужди, е, дали става въпрос за жени, над които упражнява сексуален тормоз и така нататък. Основната идея на хуманитарната помощ е именно хуманизма – ние се занимаваме с проблемите на тези групи и затова се нуждаем от критерии, които да ни позволят точно да измерим тяхната уязвимост. Благодаря ви. Нека да доразвия мисълта си. Много хора живеят в лагери. Някои от тях от 20 години. Има лагери в Кения, където хората са живели вече 20 години, още от падането на правителството. Същото се отнася за Йордания и Ливан. Има лагер в малко градче в Йордания и то се управлява като един малък град. Та въпросът ми е, на тази среща на върха ще предложите ли нов метод на управление на тези лагери, някакъв план за бежанците, план 2 за бежанците. Όντως, όπως το περιγράφεται, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Както и вие самата казахте, това е голямо предизвикателство трябва да помислим добре по въпроса, за да стигнем до практическо решение. Трябва да помислим как да решим проблемите, които стават без решение вече толкова дълги години. И в Сирия рискуваме да бъдем изправени пред подобен проблем. 6 милиона деца вече пострадаха от войната в Конго, в Судан, в Кения. Там нямаме само проблем с недохранването, има и психически травми и липса на перспективи. Децата нямат перспективи в живота си децата просто преживяват отново и отново нанесените им травми, без да имат никакви очаквания за бъдеще. И в Истанбул ще обсъдим и този момент. Благодаря. Грация, e Presidente, Бонасера, комисарио designato. Я да фара una domanda sulla gestione della кризи. Следващия оратор. Господин Корал. Има много кризи в Мексиканския залив, случилото се в Фукушима. Това са кризи свързани с технологиите. Технологиите, които изглежда не могат да бъдат на необходимото равнище. Това означава, че човека се опитва да поддържа неустойчиви модели на електроснабдяване. Това, което се случи в Окушима и в Мексиканския залив, може да се случи и в Европа. И от тук въпроса ми. Ако в следващите три месеца по една или друга причина бъдем жертва на криза като тази в Мексиканския залив или в Фукушима, смятате ли, че ние можем да се справим и ако да, как? Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μας Уважаеми колега, благодаря за въпроса. така стигаме до второто измерение от правомощията на комисаря по хуманитарна помощ, а е именно гражданската защита. Япония, случилото се в Фукушима, това е една голяма държава, която въпреки всичко имаше нужда от помощ и Европа помогна на Япония. Много полуки трябваше да си вземем от случилото се с природното бедствие там. Разполагаме с механизъм за гражданска защита, който предвижда превантивни мерки. Трябва да сме готови да действаме, ако се наложи. И има пряка връзка между механизма и държавите членки. И тази връзка трябва да се поддържа постоянно. В отворената декларация за Босна, например, има много положителни елементи. Резултатите там бяха много по-добри, отколкото при предишните наводнения. Така че получили сме се от миналото и в случай на някаква ядрена катастрофа или друга, бихме могли да действаме по разумно Но трябва да се вземат превентивни мерки, трябва да се работи за превенцията. Механизма за гражданска защита ни дава възможност да осигурим тези превентивни мерки. Господин Корал, многократно през годината има инциденти. Миналата година в Милацо имаше подобен проблем. Има и токсичен облак там, който продължава да се разпространява. Ще видим в дългосрочен план какви ще бъдат последиците, само че тогава ще е късно както за гражданите, така и за околната среда. За да може да защитим гражданите, които живеят в подобни региони, бих искал да попитам, смятате ли, че индустриалните рискове са в компетенциите на държавите членки или смятате, че те са в промощите на държавите членки? Δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στις не зная подробности а, около това, което се случва в Сицилия, но познавам механизма за гражданска защита и бих казал да, след като дадена държава членка има нужда от помощ, тя може да се възползва от механизма за гражданска защита. Държавата членка може да поиска помощ и от други държави членки. Това е ставало многократно. Когато имаше пожари в южната част на Европа, въпросният механизъм бе задействан, защото той действа в границите на съответната държава членка и извън нея. Т.е. трябва да сме готови да предоставяме помощ. Много сме работили в това отношение. Центъра за спешна помощ, например, ме кара да се гордея. Този център позволява на Европа да предприема незабавни мерки, за да избегне всякакви трагедии. Това е изключително важно. Тук говорите за местен проблем, който аз не познавам, така че е, не мога да отговоря конкретно на вашия въпрос. Двама оратори от поканените от нас комисии. Първо ще чуем представителя на Комисията по външни въпроси, господин Преда. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин кандидат за комисар, бих искал най-напред да ви поздравя за а, това, че а, получихте този ресор. Европейския съюз е най-големия доставчик на хуманитарна помощ в света. Европейските граждани, които ние представляваме, гледат на хуманитарната помощ като на една от основните дейности на Европейския съюз. От друга страна, пък аз съм убеден, че вие разполагате с всички необходими квалификации, за да се справите с задачите, които са ви отредени. С оглед на моята компетентност, външните отношения, бих искала да питам как вие ще работите с нашите представители, за да се уверите, че хуманитарната помощ не се отдалечава от нашата политика с останалата част от света. И това трябва да се случва при спазването на принципите за неутралност, независимост и така нататък основните принципи за хуманитарната помощ, основния от който е хуманизма. Бих искал да чуя вашето мнение за случващото се в Украина. Предоставихме голяма помощ на разселените хора, но е много трудно да управляваме тази помощ в регионите, които са окупирани от бунтовниците. Така че бих искал да чуя вашето мнение. Благодаря ви, скъпи колега. Прав сте. Необходимо е да има координация в така наречения Project Team, понятие, което е използвал председателя Юнкер. Този екип трябва да бъде съставен от подходящите хора. Госпожа Могерини е председател на въпросния екип – в уводните си думи преди малко казах, че като комисар, компетентен по хуманитарната помощ, ще продължа линията следвана от госпожа Георгиева. Тя беше права в подхода, който възприе. Ще предоставим необходимата оценка на фактите, ще съберем необходимата информация от съответните експерти, за да може да се включим в колективната работа на този съвместен екип – за да може да анализираме а, кризата, трябва да вземем и необходимите политически решения. За съжаление, както казаха някои, няма хуманитарно решение. Нуждаем се от политическо решение. Хуманитарната помощ може да облегчи страданията, но не решава проблема. Проблема се решава на политическо равнище. Т.е. първо трябва да има политическа дискусия, но вие сте напълно прав. Трябва да спазваме основните принципи, въжащи за хуманитарната помощ, защото ако не спазваме тези принципи, тогава няма да можем да стигнем до тези, които се нуждаят от нашата помощ. Затова на всяка цена трябва да участваме, за да може да продължим да бъдем доставчик на хуманитарна помощ. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Гардини, която идва от името на Комисията по околна среда, отговаря за кашка за защита. Много ви благодаря. Аз бих искала да се върна на новият механизъм за гражданска защита. Аз бях докладчик по този проект и беше истинско удоволствие да работим в контекста на съвместно желание за изграждане един силен инструмент за гражданска защита. Сега е момента да се предприемат конкретни действия и затова бих искала да ви попитам какво възнамерявате да предприемете, за да гарантирате ефективното използване на този механизъм. Как ще гарантирате ролята на координатор на Европейската комисия между различните системи за гражданска защита на държавите членки. Всички те, както знаете, участват в механизма. Бих искал също така да ви задам и един въпрос, свързан с а, разпределението на функциите на специалистите и възможността за обединяване на различните капацитети, с които спорят държавите членки. Благодаря ви и ви желая успех. Скъпи колега, Виждам, че сте добре запозната с а, този въпрос. Най-напред държа да отбележа, че съм съгласен с а, казаното от вас. Механизмът за гражданска защита свързва държавите членки и Европейската комисия в случай на природни бедствия. Като координацията се извършва в рамките на Координационния център за спешно реагиране. Целта е да има координация при моба подадена в една държава членка за помощ от останалите държави. Ще ви дам отново за пример скорошното бедствие в Босна. Разбира се, може да се положат повече усилия за повишаване на подготвеността за бедствия. Може да разработим планове, може, например, да определим буферни зони и в случай на бедствия в една държава, следните държави са в състояние да окажат помощ незабавно. Подобни програми действат много ефикасно. Знаете също така, че има и структурни програми, но за да може да се мобилизира една подобна програма, трябва преди това да има план за действие. Освен това, новата структура ни дава нови възможности. Трябва да се възползваме от тях и трябва да се възползваме от новата роля на Европейската комисия в новосъздадената система за гражданска защита. Смятам, че като цяло механизма за гражданска защита е ефикасен. Знаете, че Норвегия, Исландия, Черна гора и бивша Югославска република Македония вече всъщност всички го споменати участват. Бивша Косовска република Македония подава молба да взема участие в механизма. Благодаря и продължаваме с следващия тур от въпроси. Започваме с заместник председателят на нашата комисия, господин Понга. Господин кандидат комисар, мерките за намаляване на риска от бедствия са много важни за, за да се отговори на военните конфликти, но и на природните бедствия, които непрестанно се увеличават. Каква стратегия възнамерявате да разработите, за да подобрите, за да подобрите устойчивостта и да намалите уязвимостта на местните общности? Ще има ли взаимодействия с различните действия, предприяти в рамките на политиката за развитие? Благодаря ви. Ήδη κύριε συνάδελφε, νομίζω είπατε την... Скъпи колега, че споменахте най-важната дума. За да има смисъл и за да бъде успешна политиката за намаляване на риска от бедствия и за да може да, изгр... да изградим устойчивостта, имаме нужда от сътрудничество. И съгласуваност с а, политиките в правомощията на господин Мимица. Затова трябва да има взаимно допълване с политиките за развитие. Трябва, тъй като хуманитарната помощ предоставя незабавно облегчаване на нуждите на жертвите, но след това политиката за развитие трябва да поеме действията. Трябва да има връзка между помощ, възстановяване и развитие. Колкото по-силна е тази връзка, толкова по-ефикасни са резултатите. Вече се срещнах с господин Мимица и обсъдихме всички тези въпроси, в частност на равнището на местните общни... общности. И а, именно на местно равнище е най-важно да се работи за възстановяване и развитие. Трябва също така да използваме добрият опит, който сме натрупали и да прилагаме успешните политики за реакция в региони като Африканския рок, например. Напълно сте прав, трябва да продължим да разработваме тази стратегия, да видим възможности за сътрудничество с властите на местно равнище. Можем също така да използваме опита на местните неправителствени организации и да ги свържем с други НПО, които са финансирани от нашите програми. По този начин може да се изгради необходимата инфраструктура за гарантиране на нужната ни устойчивост. Благодаря ви, думата има господин Дирел Салом от групата Социалистите и демократите. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, знаете, че в вашият ресор попада и реакцията в случай на криза. А голяма част от кризите в днешно време са свързани с разселване на голям брой граждани и увеличаване на бъченските потоци. В този контекст, готов ли сте да се борите за спазването на правата на бешенците в контекста на политиката на общността по въпросите на миграцията и в тяхно сътрудничество с отговарящи за този ресор комисар? Вторият ми въпрос. Заявихте, че трябва да се действа незабавно, че не може да чакаме утре. Споменахте също така, че Европа като цяло действа прекалено късно и на недостатъчно равнище. При това положение възнамерявате ли да работите в сътрудничество с комисарят отговарящ за бюджета, за да се увеличат средствата в случай на нужда за кризи с мащаба на кризата в Сирия, например, където има нужда от много по-съществени средства? Скъпи колега, Непълно сте прав. Хуманитарните кризи в непосредствена близо до Европейския съюз се увеличават непрестанно, което води до миграционни потоци, насочени към Европейския съюз. Знаем какво се случва в Турция в момента. Знаем колко големи са потоците от беженци, които ежедневно пресичат границата между Сирия и Турция. Напълно сте прав, не можем да пренебрегнем тази ситуация. Затова и беше определен от председателят Юнкер комисар, който да отговаря по въпросите на миграцията. И аз разбира се, ще съм в тясно сътрудничество с него в рамките на специалната група, на специалният проектен екип, създаден от председателят Юнкер. Ако бъде одобрен, първата ми задача ще бъде да гарантирам съвзимането на мерки на място, за да се гарантират поносими условия на живот в беженските лагери, да се гарантира достъпа до образование за децата, наличие на, на санитарни условия, достъп до питейна вода и здравеопазване. Само по този начин ще можем евентуално да намалим натиска, идващ от миграционните потоци. Ето защо качеството си на комисар отговаряш за хуманитарната помощ, запазвайки свободата си на действие, съвсем естествено е, че няма да приема хуманитарната помощ да се инструментализира за политически цели. И ако това се случи, няма да можем да вземем необходимите решителни мерки, от които толкова се нуждаем. Господин Лука от Екара. Благодаря. Искам да ви попитам, господин кандидат комисар, за заплахите срещу хуманитарни служители. Вие вече споменахте проблемите, имаше няколко инцидента. Онези, които помагат на населението, губят собствения си живот в някои случаи. Има заплахи от терористични ислямистски групировки. които използват брутални действия, за да привлечат внимание към това, което правят. Вие по принцип готов ли сте да подкрепите военна стратегия в подкрепа на хуманитарните работници или бихте отхвърлили всяка военна намеса в помощ на хуманитарните работници? За отговор. Уважаеми колега, това ни дава повод да почетем жертвите на терористичните атаки, които ние силно заклеймяваме. Доколкото ми е известно, има взети мерки за сигурност. Има НПО организации, които се финансират от Европейския съюз, които обучават хуманитарни работници. Това са хора идеалисти, и а, ги обучават по какъв начин да избягват опасностите в а, своята дейност. Но когато отидат на място, нещата са доста по-различни. Затова трябва да обсъждаме тези въпроси и да се опитаме да подобрим сигурността за тези хуманитарни работници, защото ситуацията се променя. Що се отнася до военната закрила, ще бъда съвсем откровен. Имам определени резерви в това отношение. Това трябва да бъде крайна мярка. Това трябва да бъде крайна мярка, защото иначе ще загубим доверие. Хуманитарната помощ трябва да бъде неутрална, безпристрастна, независима. Затова не трябва да има военно присъствие, което да се намесва в хуманитарната дейност. В противен случай всички тези действия могат да бъдат е, използвани и ще загубим достъп до тези, които се нуждаят от нашата помощ и ще загубим доверието е, на външния свят. Благодаря. Това, което казахте, господин кандидат комесар, е много обещаващо. комисарят по тези въпроси до сега остави силен отпечатък. Надявам се, както вие обещахте, да продължите в същия дух лошата координация на множеството доставчици на хуманитарна помощ буди безпокойство. Например, по време на кризата през 2010 това беше един пример на лошо координиране. Какво ще направите, за да се подобри координацията не само между европейските донори и комисията, но и други световни участници в предоставянето на помощ. Искам да разбера каква е вашата позиция по отношение на видимостта или по-скоро липсата на такава на Европейския съюз, що се отнася до хуманитарната му дейност. Когато бях комисар по хуманитарната помощ, аз съм бил на място и ви дори за съвсем малки пратки има написано с големи букви САЩ или други донори. Докато тези, които ние финансираме, някакси не желаят да афишират участието на Европейския съюз. Затова искам да разбера каква ще бъде вашата реакция в това отношение. И относно това, което казахте за военната участие, може би трябва да преразгледате малко своята гледна точка, защото не може да се гарантира безопасността на хуманитарните работници без известно военно присъствие. Отговор. Това, което казахте, разбира се, има своята тежест, защото имате огромен опит по тези въпроси. Съгласно информацията, с която разполагам, в случая с Хаити имаше сериозни проблеми с координацията – Ето защо ние решихме да направим реформа при осигуряването на хуманитарна помощ, за да се избегне това, което се случи в Хаити, където липсваше координация, липсваше а, лидерство и бяхме изправени пред ситуация, когато нашето участие се оказа неефективно. Случаят с Хаити беше свързан с една много сериозна криза. Всичко се случи наведнъж. Епидемия от колера, тайфун. Вярвам, че дневния ред на ООН за реформи трябва да получи подкрепата на Европейския съюз за да се обсъдят въпросите, свързани с лидерството, отчетността и координацията. Наистина имате право, че Хаите е случай, който не бива да се повтаря никога повече. Ние можем да допринесем за това в разговорите ми с госпожа Валери Еймас. Вие добре я познавате. Подчертахме, че тези въпроси трябва да бъдат разрешени но в следващия ми отговор ще засегна въпроса за военното присъствие. Председателката госпожа Санчес Каденте от Обединената левица. Благодаря. Както казахте по-рано, в случай на конфликт и спешни ситуации, Жените и момичетата са най-уязвими, защото те стават обект на насилие, изнасилвания, сексуална експлоатация. Вие казахте, че това ще е на вашето внимание в вашата програма. Искам да разбера обаче по какъв начин ще работите по въпроса за отстояването на правата на репродуктивно здраве в зони на конфликта. И особено какво може да се направи по отношение на децата, които се раждат след изнасилване. За отговор. Сексуалното насилие се превърне в сериозен проблем в кризи като тази в Сирия, в Ирак, в някои африкански държави, например Демократична република Конго. Там този проблем е много сериозен. Ние трябва да сме безкомпромисни и да се борим срещу подобни явления. Знаете, че на първо място засегнатите лица трябва да получат е, както здравни грижи, така и психологическа помощ. Като лекар аз съм е, за това да се извършат аборти в е, случаи на изнасилване. Жените трябва да имат право на това при подобни случаи но именно жените трябва да вземат решението самостоятелно, като спазват правната уредба на съответната страна, след като получат цялата информация, какво означава това за здравето, за психиката и прочие. Това е въпрос на уважение към жената, на морал, на подкрепа за жените, които трябва сами да вземат решението. Относно сексуалното насилие срещу момичета и в някои случаи срещу момчета, ние трябва да се борим много по-ефикасно, ние трябва да осигурим психологическа помощ на тези засегнати деца защото това са проблеми, които оставят сериозен отпечатък върху психиката на младите хора. Следващият въпрос госпожа Хейбуха от групата на зелените. Кризите водят и до кризи, свързани с глад, осигуряването на храни, е важно, но това засяга местната економика и засяга местното производство. Какво ще направите вие, господин Стилианидис, че в случай на кризи, на глад, ще направите вие, за да може страните които са засегнати, да поемат собствената си отговорност и да не се засегнат техните економики. За отговор господин Стилианидес. Права сте, когато се осигурява хранителна помощ, може да се създадат проблеми в местното производство на храни. Имаме програмата Ажил в района на Сахел, която обръща внимание на този проблем. Като се прилагат новаторски подходи, използва се системата на парични ваучери – това е една от мерките за подобряване на устойчивостта. Ние осигуряваме пари в брой и ваучери, за да могат да се подпомогнат местните производители да продават своята продукция, вместо да осигуряваме хранителна помощ под формата на храни. Имаме програма и за африканския рок. Отново целта ни е да се защити местното производство на храни, тъй като ако бъде спрян процеса, ще е трудно да се рестартира отново. И така, след, осигуря... след осигуряването на пари в брой и на ваучери, ние решаваме проблема, макар че не е изцяло, все пак това е мярка, която може да стабилизира местното производство и да помогне на местните фермери и това се е, вписва в е, процеса на обвързване на осигуряването на помощ, на възстановяване и развитие. И мисля, че тази мярка е добра и трябва да бъде продължена. Благодаря ви. Европейският съюз винаги е предоставял хуманитарна помощ благодарение на вноските на държавите членки и на средствата представени от европейските данакопаци. За съжаление обаче, последните не знаят как точно се разходват предоставените по този начин средства. В период на политическа криза, на климатични изменения, на природно бедствие, финансовите нужди се увеличават. За съжаление няма централизирана служба, която да информира данакоплаците по какъв начин се разпределят средствата. Никой не може да следи пътя на предоставените средства. Правото на осведоменост е един от основните принципи. Ако получите поста комисар, възнамерявате ли да работите при пълна прозрачност по отношение на хуманитарната помощ. Възнамерявате ли да информирате европейските данакоплаци за начина по който се разходват техните средства и за резултатите, до които се е стигнало? Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Доколкото знам, има пълна прозрачност при разходването на средствата. Когато а, отговарях на един от въпросите преди малко, споменах, че някои от програмите бяха преустановени поради злоупотреби. Така че контролни механизми съществуват и те работят добре. Разбира се, всичко подлежи на подобрение. Но очевидно механизма за контрол действа добре, средствата се разходват при пълна прозрачност и това ще продължи да е така. в Генерална дирекция хуманитарна помощ средствата се разходват при пълна прозрачност и тази генерална дирекция работи с най-добри резултати от е, всички останали. Нищо, разбира се, не е перфектно, но това говори за голяма ефективност при разходването на средствата. Ако погледнем оценката, направена от частни анализатори. Със сигурност, да, можем да кажем, че е, нашите процедури могат да бъдат подобрени, за да гарантираме коректно разходване на средствата на европейските накопаци. Трябва да бъдем по-стрикни обаче, защото моята държава също пострада от кризата, така че знае по-добре от всички, че не трябва да се губят средства по никакъв начин. Следващ въпрос. Благодаря, госпожо председател. Кризи, бедствия, какво ли не, ние играем ролята на спешна служба – не трябва обаче да забравяме и нашата отговорност при някои събития. Например, трите хиляди мигранти, които загинаха в Средиземноморието. Да не забравяме отговорността на политиците. Политиката на Запада като цяло, гражданския, гражданската отговорност на европейците, ако я сравним с тази на САЩ, имаме и корумпирани правителства, те обаче е, не подлежат на санкции от Европата. В този контекст два въпроса. Ще продължаваме ли да поддържаме чудесни отношения с държави, които не спазват международното право, но а, е, които ни карат да плащаме последиците от техните лоши политики? правителства, които не изпълняват задълженията си към местното население, използвайки парите, които ние им изпращаме. И на следващо място, с какви инструменти разполагате вие като комисар, за да контролирате ефективността на предприятите действия на място, най-вече кризите в Близкия и Далечния изток? Κύριε θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σε πολλά... Скъпи колега, бих искал да бъда честен с вас. В много отношения мога да се съглася с казаното от вас, но в други не мога. Но трябва да бъдем честни ни с други. На тази част от въпроса ви, която се отнасяше до хуманитарната помощ, бих искал да отговоря последния начин. Да, с всички средства трябва да спазваме трите принципа, за да може да стигнем до жертвите и да им предоставим необходимата им помощ. Това трябва да бъде гарантирано независимо от вида европейска политика, която се води в една или друга сфера – европейска политика, която така или иначе има за основа изкореняването на злото. Затова казах, че основната ми философия е да продължа философията на госпожа Кристалина Георгиева in but out. Да, ние ще бъдем in, но същевременно, за да запазим хуманитарната помощ, трябва да бъдем и out, т.е. да действаме не само в, но и извън Европейския съюз. Затова бих искал да кажа и да повторя, че трябва да гарантираме хуманитарната помощ при спазването на трите основни принципа хуманизъм, неутралност и независимост. Участваме в съответните политики, компетентният екип работи, предоставяме необходимите средства – и си запазваме правото да действаме. Това е хуманитарната аксиома. Ако я нарушим, се заличава и смисъла от хуманитарната помощ. Благодаря госпожа Заборска от НП. Благодаря ви, госпожо председател. Напоследък много се говори за Ирак и за Сирия в контекста на кризата с бежанците. През последните три години отделните бунтове се превърнаха в война. Над 3 милиона 9 милиона сирийци бяха разселени. Това е най-голямата хуманитарна криза. В съседен Ирак терористите на ислямска държава насилват християни и членове на други религиозни и етнически младсинства да бягат и да търсят обежище в Кюрдистан. Уважаеми господин комисар, смятате ли, че хуманитарната помощ в Европейския съюз и държавите членки е достатъчна, за да помогнем на бежанците в Сирия и Ирак, за да могат те да оцелеят през идващата зима? έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Είναι όντως πάρα Права сте в начина по който описахте ситуацията. Наистина а, трагично е това, което се случва. Госпожа Георгиева вече а, беше на посещение в Кюрдистан, за да оцени, направи оценка на положението на бежанците от религиозните и етнически младсинства. За съжаление, действията на ислямската държава са ужасни, така че трябва да предприемем по-конкретни стъпки. А също мисля за идващата зима, всички знаем, че тя ще е трудна за е, някои хора в Кюрдистан. За определени региони там трябва да се предприемат специфични мерки, за да може да се улесни живота на бежанците. Конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприяти с съвместно с Тези хора трябва да преживеят зимата. Те са уязвими, както и техните деца. Затова създадохме специална служба, която да може на място да преценява нещата и да ни предоставя актуална информация. Да не забравяме и механизма за гражданска защита, който също беше задействан за региона. Опитваме се да сведем проблема до минимум. Както казах, опитваме се да работим с международните ни партньори, за да защитим етническите и религиозни младсинства. Е, правим всичко възможно, за да могат те да преживеят зимата. Благодаря ви, господин Фунзул. Благодаря, господин госпожо председател, уважаеми господин кандидат за комисар, господин Стилианидес, Както вие споменахте, Европейския съюз и държавите членки отдават голямо значение на хуманитарната помощ и управлението на кризи. Отдаваме им още по-голямо значение след влизането в сила на Лисабонския договор – Опоменаването на хуманитарната помощ като европейска политика води и до съответните права. Сътрудничеството в тази област се води от малко по-различни принципи и се изпълнява по малко по-различен начин. Но след като се предприемат а, някакви незабавни мерки при криза, последващите действия изискват по-дългосрочна мисъл – как прехода от хуманитарната помощ към дългосрочното и устойчиво развитие се свързва с принципа за развитие, постановен през 2007 година в така нареченият европейски консенсус. Вие като комисар по хуманитарната помощ и управление на кризи, възнамерявате да работите заедно с върховния представител и комисаря по развитие, за да координирате политиките си и да избегнете пропуски в този важен процес. Благодаря. Αγαπητέ συνάδελφε, θέσατε ένα βασικό ζήτημα που... Уважаеми колега, Повдигнахте изключително важен въпрос, тъй като той свързва двете основни оси от прилагането на устойчивостта. Тук говорим за допълняемост на развитието и хуманитарната помощ. Вие описахте рамката на сътрудничество между комисаря по развитието и комисаря по хуманитарна помощ. Вие засегнахте връзката между рехабилитацията и развитието. Хуманитарната помощ поставя основите за развитието. Ако тази основа е поставена добре, няма да има проблем. Аз ще работя с господин Мимица в това отношение. Има добри примери за сътрудничество програмата Ажир, например, в Африканския рок. Разбира се, програмите могат да бъдат допълнително подобрени. Ние трябва да се отчитаме, за това е необходимо и непрекъснато да подобряваме действащите практики и процеси. Трябва да анализираме риска, да приложим съответните мерки и да направим оценка. Така ще се стигне и до економии от мащаба. Подчертавам този момент – защото продължавам да твърдя, че е по-добре да имаме превентивни мерки, отколкото последващи такива. Едно евро превентивни мерки ще ни спести 7 евро от последващи мерки. Едно към 7 е съотношението. Това са економиите от мащаба, които можем да постигнем. Каски from ECR. E Господин Каски от ЕКАРЕ. Уважаеми господин Стилианидес, заявихте, че няма да използвате военни действия, за да предоставите хуманитарна помощ. Това е положително. Много благотворителни организации се възползват от военните е, действия. Въпросът ми е. Възнамерявате ли да се възползвате от професионални военни услуги, ако не искате да използвате редовните такива? Благодаря ви. Нека да разсея всякакво недоразумение. Трябва да почерпим от досегашния ни опит, като основния принцип е да се избягват военни действия в хуманитарната област защото по този начин губим нашата независимост, неутралност и безпристрастност, а ние трябва да запазим тези три неща, за да можем да стигнем до жертвите. Същевременно обаче имаше един-два примера, един-два случая, в които беше оправдано да се използват военни действия, за да се стигне до жертвите. Например, в Либия – Там използвахме военна сила, за да предоставим хуманитарна помощ. Но това е различно, защото спасихме човешки животи по този начин. Същото се случи в Сомалия, но това е по-различно от случващото се в Афганистан. Там смесихме хуманитарната помощ и военната сила и това доведе до проблеми. Така че хуманитарната помощ така и не стигна до жертвите. Затова казвам, че трябва да бъдем изключително предпазливи. Изключително. Трябва да се прецени конкретния случай. Да се види как стоят нещата на място. Както казах, ние сме политици, спазваме определени принципи, но сме изправени пред дилеми и тогава трябва да вземем решение. Именно това е ролята на комисаря. Той трябва да намери правилното решение. Златната среда. Но ако, както в случая с Либия, можем да спасим човешки животи, то тогава може да прилагаме принципите от осо и да се възползваме от това решение, но само единствено в този случай. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, bienvenido a nuestra comisión, eh, señor. Следващият въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Стилианидис, добре дошъл пред нашата комисия. Най-напред държа да ви поздравя за ангажимента, който поехте и се радвам на големият ви опит. Някой, някога имам усещането, че предизвикателствата пред нас са почти непреодолими. Искам да се върна на една тема, която много ми е много важна за мен. През 2013 година беше отбелязан най-високият брой смъртни случаи сред хуманитарни работници. Увеличава се екстремизма и, както отбеляза господин Мимица, трябва да се гарантира максимална сигурност на хуманитарните работници и да се гарантират възможно най-добри условия за дейност на неправителствените организации. Ето защо ви моля да предприемете конкретни мерки за да гарантирате наистина сигурността и физическата безопасност на хуманитарните работници. Смятате ли, че трябва да се създаде някакъв специфичен статут на сътрудник на Европейския съюз за тези работници? Благодаря ви. Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε στο θέμα. Благодаря ви. И аз много държа на въпроса, който повдигнахте. И аз много се притеснявам от фактите, които вие споменахте. Затова отбелязах и британският хуманитарен работник в встъпителното си изказване. Но нека бъдем откровени. Наясно сме с опасностите, на които се излагат хуманитарните работници и на обучението, от което те се възползват. За момента обаче не съм бил специфично осведомен за други конкретни, по-специални опасности, свързани с сигурността на хуманитарните работници. И смятам, че е неуместно да обсъждам с вас въпрос, за който не разполагам с необходимите сведения. Но смятам, че с господин Мимица би следвало заедно да се вземем с този въпрос, да се допитаме до съответните служби, да поискаме експерт, експертиза от специалистите в тази област, ако се наложи. като разбира се целта ни ще бъде да намалим доколкото е възможно опасността за хуманитарните работници. Но а, има и положителни факти. И това и положително не вече увеличението на броят на доброволците в Европейския съюз. И ако част от тези доброволци се специализират в областта на сигурността. Те може би ще могат да помогнат за гарантирането на безопасност на НПО, действащи на място. Това са някои от идеите ми на пръв поглед, но разбира се, трябва да работим много по-систематично и целенасочено по въпросите за сигурността. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση Господин кандидат комисар, с удоволствие ви чух да казвате, че ако Европейският парламент поиска от вас да посетите регионите, засегнати от епидемията на ебола, вие ще го направите. Аз смятам, че това, че подобен ангажимент от ваша страна е много важен, защото един комисар на това с подобен ресор трябва да бъде в състояние да появи готовност да посещава подобни чувствителни региони. Готов ли сте още от сега да потвърдите това свое твърдение? Тоест, че личният ангажимент, който поехте да посетите регионите засегнати от ебола, ще се въжи и за всички други кризи ситуации, които ще се появят в рамките на вашия мандат? Отговор. Скъпи колега, както вече казах, аз никога не говоря на празно. Всичко, което казвам, го мисля. Когато поемам ангажимент, удържам на думата си човек трябва да държи на обещанията си, особено когато прави обещания пред комисии като вашата. В противен случай напълно ще загуби своят политически авторитет. Така че да, мога да ви уверя, че първото ми посещение ще бъде в страните засегнати от епидемията на ебола. Целта ми ще бъде да видя какво се случва на място, но също така и да изпратя чрез посещението си едно силно послание – послание, че имаме нужда от повече квалифициран медицински персонал на място. И е важно да бъде отправено едно подобно символично послание чрез посещение на място. Бях осведомен, че британци са построили полева болница и че са се свързали с кипърските власти с молба кипърски лекари да бъдат от изпратени, за да помогнат на тази нова болница. И смятам, че именно в това ще бъде и моят принос. В качеството си на комисар ще отправя и послания към моите сънародници от Кипър, към лекарите на Кипър. Отидете и подкрепете британците на място в страните засегнати от Ебола. Надявам също така, че ще мога да координирам нещата на място, да видя какви са непосредствените потребности, да мобилизирам хората на място, но да, трябва да изпратим и едно символично послание. Лекарите не бива да се страхуват да заминат в подобни кризисни райони, разбира се, при условие, че се гарантира тяхната евакуация в случай на нужда. И държа да отбележа колко важна е евакуацията в случая. В противен случай би било несправедливо да изпращаме е, хора на място. Всички Хуманитарни работници и лекари трябва да имат възможност да бъдат евакуирани в случай на нужда. В противен случай няма как да искаме от тях да посещават подобни райони. Госпожа Саргентини, вие, госпожо председател, господин кандидат комисар, вие споменахте забравените кризи. Аз пък искам да спомена забравените хора. Хора, които виждаме, но които не може да достигнем. Има такива населения в Сирия, или мълцисвата язиди в Ирак. Но нека да си помислим за други части от на, други населения, до които изобщо нямаме достъп, като, като в а, Судан, например. Помислете си за всички хора, които живеят в а, райони, докъдето хуманитарна помощ не достига. Помислете си за региона на Кома в Судан и регионите около него. До Кома стига хуманитарна помощ, но тя не стига по-далече от там. Има хора, до които не можем да достигнем, защото правителствата и бунтовниците ни дават тази възможност или защото не се полагат необходимите усилия да достигнат до тях. Свидетели сме на едно намаляване на пространството, в което има достъп до хуманитарна помощ. И въпросът ми е как възнамерявате да се борите срещу тази тенденция? Αγαπητοί συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ... Скъпи колега, въпросът, който повдигнахте, е действително от първостепенно значение. Фактът, че полето на действие на хуманитарните работници постоянно намалява е много притеснителен. И няма лесно разрешение на този проблем. Нека си го признаем откровенно. Твърдим, че има политически решения на хуманитарните кризи, ако искаме да разрешим проблемите дългосрочно. Но мога да ви уверя, че ако ми гласувате доверие, ако бъда одобрен за поста, винаги с готовност ще обсъждам всички трудни теми и ще съм готов да преговарям дори с дявола, ако се наложи. Да, трябва да сме готови да преговаряме с всички, които възпрепятстват достъпа ни до тези забравени части от населението. И смятам, че комисарят, отговарящ за хуманитарната помощ, трябва да е готов да води преговори с всеки го. Затова и трябва да спазваме водещите принципи на хуманитарната помощ. Трябва да сме готови да спорим и трябва да сме готови да водим преговори дори и с дявола случай на нужда. Или да принудим дори дявола да ни осигури достъп до населението, които имат нужда от хуманитарна помощ. Благодаря ви. Следващият е, представител от групата на Европс... за свобода и пряката демокрация, господин Гил. Благодаря ви, госпожо председател. Много се изговори за, пир... за пиратството в региона на Африканският рог и в частно в сомалийски води. Проблема обаче постоянно се разширява. Твърди се, че има увеличение от, с 42% на пиратските атаки в, в Гвинейския залив. Освен това, тези пиратски нападения стават все по-жестоки, защото голяма част от ам, ам, техните цели са плачката, а не парите, идващи от откуп. Много често хората, които са принудени да се занимават с пиратство, са били мирни рибари, които просто остани без друга възможност. Шокиращото е, че ние бяхме наясно с а, тези факти. Беше представен доклад пред Европейският парламент, с който, в който ясно се твърдеше как политиката на Европейския съюз в Западна Африка води до, до бедност и отчаяние. Европейският съюз обаче не направи нищо и сега пиратите в Западна Африка сметка заплашват всички плавателни съдове в района. В програмата на председателят Юнкер се твърди, че има нужда от реформи, а реформите значат истинска промяна. Защо обаче, макар да получиха. Е, предупреждения още преди 6 години предишните членове на Европейската комисия не направиха нищо и какъв ще бъде ваш собствен отговор на тази кризисна ситуация? Уважаеми колега, това е един много конкретен проблем. И подробностите, които споменахте, не бяха включени в информацията, която ми беше предоставена. Въпросите, свързани с риболова, не попадат в ресора на комисария по хуманитарна помощ. А по въпроса за хуманитарната дейност в Сомалия, въпреки сериозните политически проблеми в района, и сериозните опасности, местното население се сблъсква с много тежки условия на живот. Има недостиг на хранителни продукти. Вече няколко пъти споменаха програмата Share, програмата ни за действие в африканският рок, която обхваща и Сомалия. И това е програма, която не бива да пренебрегваме. Нейната цел е да помогне на населението на място да възстановим възстанови нормалните сфери на живот и да започне развитие. А по въпроса, конкретно свързан с а, политиката в областта на риболова на Европейския съюз в този район. Не съм наясно с конкретните факти, но мога да ви уверя, че Европейския съюз е допринесъл значително за подобряване на положението в района. Ние сме основният донор на хуманитарна помощ в района и смятам, че не бива да подценяваме тези негови действия, разбира се, в рамките на бюджетните ограничения. Но не мога да кажа нищо повече и смятам, че би било погрешно да коментирам въпроси, с които не съм добре запознат. Господин Янсен, независим кандидат. Благодаря, госпожо председател осигуряването на помощ под формата на храни е много важна за хората, живеещи в засегнати региони, но това понякога се отразява зле на местната економика. Зная, че този въпрос беше засегнат по-рано. Но години наред има проблем с глада, защото цели производствени вериги изчезват. Можете ли да гарантирате, че ако е необходима помощ под формата на храни, тогава местните производители, онези, които произвеждат храни, ще получат нуждата за закрила и няма да фалират? Господин Стилианидес отговор. Аз вече споменах програмата Ажир. Това е програма за район на Сахел. Тя отчита факта, че е, местното производство на храни трябва да се предлага на живеещите там. Освен това, казах, че ние осигуряваме парична помощ и ваучери, за да могат онези, които получават тази помощ, да купуват местна продукция. Ние не правим всичко това по традиционен начин, когато изпращаме храни, които доста често не достигат до хората, за които са предназначени. И Генерална дирекция ЕКО Многократно е подчертавала, че има проблеми с този модел. Разбира се, много неща зависят и от положението на място, условията на място. Трябва да се разглежда всеки отделен случай отделно и да не се допуска предоставените храни като помощ да се отразяват негативно на местното производство. Ние прилагаме новаторски подход е, за подобряване на устойчивостта и вярвам, че хората, които лансираха тези нови идеи, са експерти в областта. Те ме убедиха, за мерките предприемани за подобряване на устойчивостта и аз съм убеден, че тази програма трябва да продължи, може да се разшири и да се финансира от бюджета на Генерална дирекция ЕКО. Господин Хейст от е, групата на НП. Благодаря, госпожа председател. Искам да приветствам с добре дошъл кандидата за комисар и да му благодаря за откровените отговори, които даде на поставените му въпроси. Има огромни проблеми при осигуряването на помощ при бедствия, както е, това са проблеми за Европейския съюз и за отделните правителства. В Европейския съюз имаме неправителствени организации, които вършат отлична хуманитарна работа и ние сме щастливи в това отношение. Как ще работите с сектора на НПО, особено при осигуряването на хуманитарна помощ? През 2016 ще има преразглеждане на многогодишната финансова рамка и какъв ще бъде вашият принос, като се отчитат таваните за хуманитарна помощ, които са определени там. Това е само след една година. Ще поемете ли ангажимент за прогнориз... прогнозируемостта и своевременно осигуряване на хуманитарната помощ? за да може да се справят организациите, предоставящи помощта с нарастващите нужди по света. Господин Стилениди за отговор. Благодаря ви за любезните думи. Вие сте напълно прав. Основното е да се балансират плащанията и поетите ангажименти. Това е основен принцип. И това е основната ни цел в е, Европейската комисия. Аз се нуждая от вашата помощ. Аз трябва да убедя пълния състав на Европейската комисия, че хуманитарните действия са по-особени по своя характер – и трябва да финансираме неправителствените организации, за да могат те да работят с, с такива организации на място при предоставянето на хуманитарната помощ. Това е нашата цел. И ние трябва да я постигнем дори преди средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Трябва да започнем още сега. Ето защо аз вярвам, че днешното решение на Комисията по бюджетите е важна, което означава, че парламентът ни подкрепя и това е политическо послание, което трябва да бъде отправено и разбрано. Като комисия, както комисията Деве изпрати писмо, настоявайки да се постигне баланс между бюджетните кредити за плащания и тези за поети ангажименти. И вие и аз, ако ми гласувате доверие, ще направим така, че да се постигне този баланс между плащанията и поетите ангажименти. Иначе те, неправителствените организации без финансиране няма да могат да действат. Ние трябва да запазим доверието Господа Шлайн от групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на кандидат-комисаря. Доста често имаме трудности поради наводнения, други видове природни бедствия, които често могат да бъдат предотвратени. Опитвали сме се да намаляваме риска, и превенцията на риска трябва да продължи да е на вниманието, трябва да се подсили устойчивостта на местните общности. Можем също и по-ефективно да изразходваме средствата. в е, Япония следващата година ще се приеме е, доклад е, за предотвратяване на риска и трябва да обърне внимание на този доклад и какво трябва да се направи от гледна точка на Европа. Какво е вашето мнение? Господин Стилиан иде за отговор. Да. През 2013 20% от бюджета на ЕКО отиде за превентивни мерки. Едно евро за превенция означава 7 евро спестени, което означава, че тези спестени средства могат да бъдат използвани за други цели. Вие основателно говорихте за конференцията, която ще се проведе в Япония следващия март. На тази конференция трябва да имаме европейска позиция. Тя трябва да бъде позиция на комисаря, отговарящ за хуманитарната помощ и на пълния състав на Европейската комисия. Ние трябва да имаме много решителна позиция. А това може да е така, само ако има подкрепата и на Европейския парламент. Вече казах, че можем да организираме един семинар, за да бъде изготвена общата ни позиция и комисарят, който ще представлява комисията, да може да бъде много по-ефективен. Ние трябва да следваме мерките за подобряване на устойчивостта, да обърнем внимание повече на превенцията. Служителите от Генерална дирекция ЕКО са изключително компетентни, те следват тези принципи, те могат да ни помогнат. Независимо от трудностите, пред които сме изправени поради многия бро големия брой на кризите, които съществуват е, едновременно. Следващият въпрос е, от името на Екара. Имам е, въпрос, който се отнася до ефекта на медикаментите в спешни ситуации, там където е необходима хуманитарна помощ защото при кризисни ситуации бързо се разпространяват заболявания и се налага да се използват антибиотици, които доста често обаче са неефикасни. Необходими са медикаменти, които да са ефикасни, особено когато има опасност от разпространение на заболявания. Какви мерки ще предприемате във вашия ресор, за да не допуснете развиването на резистентност към определени медикаменти и как ще стимулирате разработването на нови медикаменти. Знаеме, че са необходими между 15 и 20 години, за да бъде разработен един нов медикамент. Отговор. Връщате ме в студентските ми години когато имаше дискусия за альтернативни медикаменти, Тези въпроси трябва да се разискват е, с комисаря по здравеопазването. Трябва да кажа, че аз вече е, съм разговарял с кандидата за комисар с този е, ресор и сме разговаряли по въпроса за Ебола. Това беше добре, защото той също е лекар. Говорихме за резистентността към антибиотици. Това е известно. Има неправителствени организации, които работят в тази област. Когато се прави оценка на един вирус, е необходимо да се мине през необходимата химическа процедура, за да се прецени какъв антибиотик трябва да бъде изпратен в съответното място. Учитат се местните фактори. Нищо не трябва да се изключва. Традиционните методи също. В Африка има такива методи, които се прилагат и местните хора силно вярват в техните способности и за това са ефективни, защото имат психологически ефект. Но е важно да се направи анализ на всички въпроси. И това е нещо, с което трябва да се занимават специализираните неправителствени организации. Господин Гьоренц от АЛДЕ. Уважаеми господин комисар, многократно казахте, че първото ви посещение ще бъде в държава засегната от Ебола. От много седмици след няколко седмици броят на жертвите ще се удвои, ако не предприемем ефективни мерки. Вие ще станете комисар от 1 ноември. До тогава четворно ще се увеличил броя на жертвите. Да не забравяме, че кризата започна през март, а отговора на международната общност съвсем не беше на изискваната висота с оглед на предизвикателството. Не смятате ли, че трябва да се направи оценка на многостранната система на здравеопазване с оглед на тази тежест, на тази бавност на системата, на това подценяване на ситуацията? Не смятате ли, че второто ви посещение трябва да бъде в Женева, за да а, увикате така добре а, всички там, а, цялата международна общност, а, да я критикувате за а, на неефективност. Аз съм критик и вие трябва да отидете и им да кажете, някои неща не действат. И всеки трябва да предприеме съответната, извинете, да поеме съответната отговорност. έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από τον πρόεδρο Ομπάμα και... Напълно είστε πράφ. Президента Обама вече е, призна това е, в съвета за сигурност на ОНЕ се каза, че е, отговора на кризата с Ебола беше закъснял. госпожа Георгиева още през март месец ни уведоми за тревожността на положението. Така че да, наистина, това трябва да се каже. Трябва да бъдем точни, когато използваме думите. Да, важно е на международната общност ясно и точно да се каже какво се случи, защото закъсняхме. Да, действително, отговора беше закъснял. Смятам, че първото ми посещение трябва да бъде в засегнатите региони, защото в момента не е словата са важни, а конкретните действия. Трябва да се справим с случващото се, защото нашия двор гори. Международната общност призна, че за първи път сме изправени пред подобна епидемия. Затова трябва да посетят засегнатите региони, защото това ще ни позволи да предприемем и конкретни мерки. На място се нуждаем от медицински персонал, от хуманитарни работници и трябва да се изгради цялата здравна система на засегнатите държави. Защото ако не работим паралелно по всички тези аспекти, строим пясъчни кули. Просто здравната система в тези държави трябва да се оздрави. Моля ви всички да се придържате към времето си. Закъсняваме с 10 минути, така че моля ви, придържайте се към отреденото ви време. Госпожа Санчес, сега заповядайте. Вие сте от Кипър. И знаете, че през периода 2011-2012 година финансирахме Палестина. 15 от 32-те палестински болници трябваше да затворят, 26 училища също трябваше да затворят врати. Вие възнамерявате ли да упражните натиск върху Израел? Израел трябва да поеме отговорност за разрухата и за начина на разходване на средствата на данакоплаците. Възнамерявате ли да упражните натиск върху Израел, за да може хуманитарната помощ да стига пряко до жертвите, без да се минава през пречките, които издига Израел? Είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά σε αυτό. Кипър е много близо до тези региони, които са в хуманитарна криза. Сирия, Палестина, Газа. Всички съседни на Кипър държави страдат. Ливан също. Не знам как ще се справи тази държава и как ще продължи да приема големия поток от бежанци. Затова наистина трябва внимателно да следим случващото се в региона. Просто исках да отворя тази скоба, тъй като е, вие засегнахте происхода ми от Кипър. Инфраструктурите, финансирани от е, Европейския съюз в Газа, бяха разрушени. Доколкото знам, Европейския съюз е поискал обещетение от Израел. И трябва да продължим да искаме обещетение. Защото е недопустимо средствата на европейския данакоплатец, които са предназначени за изграждане на инфраструктура, да бъдат унищожавани по този начин. Давате си сметка, че в по-общ контекст всеки един комисар трябва да спазва общата европейска политика и трябва да разглежда проблемите през призмата на тази обща политика. След премирието в Газа, съвета беше изключително ясен, а именно Европейския съюз подкрепя и двете държави, Палестина и ивицата Газа, и подкрепя примирието. А, времето ми се изчерпа, казва господин Стилианидис. Ще раз... Председателката, ще разполагате с допълнително време на края. Следващия оратор. Госпожа Хелбух. Благодаря ви. Вашите качества са важни за битката, която ще водите. Многократно се отправят критики към функционирането на местната инфраструктура. Вие как възнамерявате да решите проблема за в бъдеще? Пред вас стои предизвикателството за по-добрата интеграция и приобщаването на местното население. Отговор. Доколкото знам, Европейските неправителствени организации поддържат връзка и си сътрудничат с местните неправителствени организации. Местните неправителствени организации не могат да бъдат включени в нашите програми заради критериите, които имаме за финансовото управление и изискванията за опит. Така се опитваме ние да поддържаме връзка с хората на място. НПО-тата трябва да бъдат и в регистъра на Европейския съюз. Това са просто практически подробности. Но ние работим в сътрудничество – И само в контекста на подобно сътрудничество смятаме, че местните НПО могат да вършат работата си. Разбира се, трябва да помислим дали това не се дължи на местните условия на работа или на някакъв по-общ проблем. Защото ако приемем, че НПО-тата които са регистрирани и които отговарят на толкова много условия, не желаят да работят в сътрудничество с местните а, организации, тогава сме изправени пред проблем. Но ако проблема е само в една област, тогава трябва да помислим как да го решим. Ако бъда назначен за комисар, ще обсъдим този момент и вие ще трябва да ми покажете точно къде има подобни проблеми. Grazie, grazie. Комисарио кандидато. Следващия оратор от EFDD. Благодаря ви. Достъп до водните ресурси също е обект на конфликт. 200 милиона души до 2050 година ще имат проблем с достъпа до водни ресурси. Проблема ще се задълбочава и заради климатичните изменения. Това вече е хроничен проблем в а, а, победните държави. За периода 2007-2012 година към 2 милиарда и нещо са а, загубите с оглед на достъпа до водни ресурси. През 2012 година бе представена една нова технология, бамбукова технология, която е изключително ефтина и която позволява милиони литри вода да бъдат събирани годишно. Да не забравяме потенциала на а, слънчевите панели. Не смятате ли вие, че трябва да се възползваме от тези а, технологии, за да помогнем на изоставащите държави. Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της, των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Съвсем основателно упоменахте климатичните изменения. Те са голям проблем. Всички ние носим своята отговорност за климатичните изменения, но сме в по-облагодетелствана позиция в сравнение с някои други държави. когато се срещам с хора от други региони и осъзнавам, че ние сме в по-благоприятно положение, защото климатичните изменения водят до природни бедствия. Всъщност наводненията в Европа се дължат именно на климатичните изменения. Това, което се случи на Балканите през май, е резултат от климатичните изменения. Всички проблеми в Сахарска Африка също се дължат на тях. Така че трябва да поемем нашата част от отговорността и трябва да защитаваме позицията си за климатичните промени. Междувременно, трябва да предприемем и превентивни мерки. Превентивни мерки за наводненията в Европа. Използвайки механизма за гражданска защита. ще поискам от държавите членки да прилагат политиката за устойчивост в държавите, в които има проблем с сушата, трябва да се намери начин да се съхранява водата или да се отведе водата до тези региони, за да може те да бъдат напоявани. И това е част от нашите планове за работа señor presidente. Señor stylianides quería felicitarle. Следващия оратор. Господин Стилианидес, бих искала да ви похваля за това, че поставихте жертвите в центъра на вашите отговори. Аз бих искала да говоря за жертвите в Нигерия. Всички знаем колко са жестоки групировките на Боко Харам и това, което направиха върху с младите момичета. Има към 3 милиона разселени в този регион. Така че е, трябва да предприемем ефективни мерки. Бедността води до радикализация, а тя от своя страна води до тероризъм. Как възнамерявате вие да се справите с хуманитарните предизвикателства, поставени чрез Боко Харам? Няма много международна помощ в региона, така че е, там настава анархия. Вие какво възнамерявате да направите, за да се справите с проблема? 2 милиона деца там страдат от остро недохранване. Това са най-високите цифри в цяла Африка. Там е и най-високото ниво на смъртност. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έχετε δίκιο ότι η Νιγηρία, παρόλο που είναι μια χώρα που θεωρείται. Благодаря ви за въпроса. Всички смятаме Нигерия за изключително богата държава с оглед на брутния национален продукт, но там има остър проблем с недохранването в Северна Нигерия атаките на Боко Харам са добре познати на всички ни, жертвите са към 4000. Затова, заедно с нигерийското правителство, трябва да се опитаме да се борим с недохранването. Европа предоставя хуманитарна помощ, подпомага тази държава, но с оглед на бюджетните економии трябва да поработим, за да поискаме от нигерийското правителство да работи повече. Европейския съюз не може да не помогне на Нигерия. Трябва да продължим да предоставяме помощ на децата и на бежанците, въпреки Боко Харам. Но единствено ако решим политическия проблем, ще можем да избегнем хуманитарната криза. Госпожа Могерини в рамките на експертната група също ще работи по въпроса, за да може малко по малко да намалим варварските престъпления, които извършва Боко Харам. Благодаря. Благодаря ви. Думата има господин Сиво Перейра от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Господин кандидат комисар, Бих искал да повдигна драматичното положение на беженците. Цели общности се нуждаят отчаяно от международна подкрепа. Ето защо ни става ясно, че имаме нужда от ефикасна политика, за хуманитарна помощ. Трябва да се възползваме максимално от съществуващите инструменти, но трябва също така да работим и за ефикасно сътрудничество с а, партньорите ни и преди всичко Върховният комисариат на ООН за беженците начало с Антонио Готиерес, който върши забележителна работа. Въпросът ми е как смятате, че Европейския съюз може да засили своето сътрудничество с ВКБОН, за да се засили международното подкрепа? Вторият ми въпрос засяга друго ключово партньорство и това е партньорството ни с неправителствените организации. Как Европейския съюз може да увеличи приносът и участието на НПО в конкретните хуманитарни операции, защото приносът на НПО е жизненно важен за успеха на тези операции. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми колега. Повдигнахте един въпрос от първостепенна важност. Той ще бъде обсъден на предстоящата среща на върха в Истанбул. Става дума за ефикасността на хуманитарната дейност. Разбира се, има много възможности за подобряване на тази ефикасност и, както вече казах, този въпрос следва да бъде обсъден от комисията като колегиум, за да излезем с общо европейска позиция. За целта ни трябва постоянен диалог в подготовка на срещам високо равнище в Истанбул. А по отношение на господин Гутерес, върховният представител на ООН за бежанците, Заедно с него обсъдихме редица въпроси с цел постигане на общ подход. Той е много добре запознат с проблематиката и аз съм уверен, че той ще ни помогне да намерим по-добри разрешения на проблемите с беженците. Проблемът вече има такива ужасяващи размери, че се нуждаем от възможно най-мащабна координация под шапката на ООН. Това е принцип, който вече е добре установен. Тук вече говорим за следващия етап, т.е. конкретни мерки в кризисните региони. Кризите в Сирия и Ирак, например, изискват специално внимание и специална роля на ООН, на ВКБОН и на господин Гутиерес. И ние обсъдихме този въпрос с него. Сътрудничеството ни с ООН като цяло е въпрос, който се обсъжда и в Европейския съюз, и в ООН, защото те също обсъждат възможности за реформиране на своята система за хуманитарна помощ. Благодаря ви. Европе... Отношенията между Европейския съюз и ООН се развиха през последните години. Двете организации в много случаи имат а, еднакви позиции и дори еднакви стратегии по отношение на превенцията на конфликти, разрешаването на конфликти, ни ситуации и последващо развитие след приключването на конфликта сътрудничество на двете организации се управлява от редица международни споразумения. Как обаче според вас можем да подобрим международното сътрудничество, в частност сътрудничеството между Европейския съюз и ООН? И до каква степен може да се подобри в частност финансовото сътрудничество между двете организации? Благодаря ви. Είναι όντως κοινός παραδεχτό ότι είναι πολύ όντως σε ψηλό επίπεδο. Наистина. Добре известен е фактът, че сътрудничеството между Европейският съюз и ООН е много активно. 40% от а, финансирането, което ние предоставяме, е насочено към агенции на ООН, защото тези агенции разполагат с необходимите експертиза и също така с служители по целия свят. Ето защо сътрудничеството ни с ООН трябва да, подър... да бъде поддържано на възможно най-високо равнище и то ще бъде, защото това е жизненно важно. Разбира се, може да има и напредък по конкретни елементи на това сътрудничество, както стана ясно от кризата в Хаити. Тя показа, че има проблеми в координацията, че има проблеми и в а, определенето на ръководещите операциите, както и някои проблеми с а, евентуални злоупотреби. Както вече казах, а, срещнах се с а, госпожа Валери Еймас, която отговаря за бюрото на ООН за хуманитарна подкрепа и съм убедена, че съвместно с нея ще намерим необходимите методи за подобряване на сътрудничеството ни и да разрешим конкретните проблеми, свързани с главоломното увеличаване на хуманитарните кризи по света. Също така е жизненно важно да се стремим към намиране на нови страни донори, в частност сред мисиоманските страни, тъй като по този начин ще получим достъп до региони, до които нямаме достъп в момента. Enhorabuena, eh, señor Stylianides, por la claridad y la rotundidad. Госпожа Нарт, благодаря, господин Нарт, извинете. Благодаря ви и поздравления за много ясните ви обяснения, макар да, съм, да не съм съгласна с някой от изявленията ви. Например, вие твърдите, че проблемите, с които се сблъскваме в Нигерия, трудно могат да бъдат определени, но проблемите са добре известни там проблемът се нарича клептокрация. И мисля, че трябва много откровено да го заявим и да се предприемат много остри мерки срещу на правителство, което не е, удържа на своите ангажименти. И тук е, стигам до въпроса за поведението на Израел. Четвърта женска конвенция изисква достъп до гражданското население при случай на военен конфликт, осигуряване на минимални санитарни условия и достъп до здравеопазване и образование. Това обаче не се случва в Газа. Израел непрестанно унищожава инфраструктурата, която ние строим в ивицата Газа. а по-голямата част от помощите, които се изпращат за възстановяване на служената инфраструктура, отново се връщат в Израел чрез спекулации. Ние не можем да продължаваме да подкрепяме тази политика на Израел и трябва да изискаме от израелската държава за спазването на правата на човека. Или просто смятате, че има друго решение на проблема, което да ни а, помогне за тази ситуация. Що боли я е да кала с логия? Благодаря ви за милите думи. Съгласен съм с вас. В някои държави проблема с управлението е от ключово значение. И трябва да се работи с местните правителства, за да се осигури достъп на хуманитарните работници до засегнатото население. И това наистина е едно сериозно предизвикателство пред цялостният ни подход като Европейски съюз. И всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени в рамките на екипа по проекти в областта на външната дейност. А по отношение на Израел, мисля, че вече ясно заявих позицията си. в региона Невицата Газа се унищожава инфраструктура, построена с финансиране на Европейския съюз и за всички тези разрушени е, инфраструктури ще поискаме обещение от страна на Израела. А по въпроса за достъп е, до заседаното население, очевидно, че има възможност за достъп, има също така и възможност за изпращане на лекарства и други стоки от първа необходимост и тези помощи са достигнати до региона. Какво ще се случи тук нататък е също толкова важен въпрос. Всички сме наясно, че проблемът в Палестина предизвиква проблеми по целия свят. И този конфликт е, има последици по цялата планета. Вече споменах решението взето от съвета на 30 август и ми се, смятам, че в оставащите ми време за заключителни думи ще се върна отново на този въпрос. На пришлощ pomocy humanitarnej będą w dużej mierze miały wpływ. Бента от НП. Бъдещето на хуманитарната помощ изисква да инвестираме в предотвратяването на природни бедствия. От друга страна, наблюдаваме развитието на сложни кризисни ситуации, което изисква по-тясно сътрудничество с местните общности и с местното самоуправление при разпределянето на помощта. Важно е да се изгради капацитета за устойчивост. Това в голяма степен зависи от местните общности. Винаги, когато се провалим в доставянето на помощта, съществува а, риска. Какво смятате да направите, за да подкрепите действията на местните общности? Господин Стелянидес за отговор. За да се а, снежи риска от бедствия, е необходимо да се прилага стратегията ни за предотвратяване на бедствия. Ние ще доразвием този подход. Едно евро, което отива за превенция означава 4-7 евро, които биха били необходими, за да се справим с възникнала криза. Ние ще работим, разбира се, с местните общности, но всеки случай е отделен. Например, програмата Ажир е по-различна от тази, наречена Шер за африканския рок. Политическата ситуация е толкова трагична, е толкова сложна, че няма възможност да се работи за укрепване на устойчивостта. Също въжи и за Конго. В много случаи ние не можем да достигнем до местните общности, защото ни е отказан такъв достъп. Така че всеки случай е отделен, трябва да се разглежда самостоятелно при прилагането на подхода за подобряване на устойчивостта и на мерките за намаляване на риска. Подходът, прилаган до сега, е най-добрият и сътрудничество с комисаря, отговарящ за развитието, ще работим следвайки общ подход. Ако успеем да запазим 20% финансиране за тези цели, това би било значително. Следващият оратор. Благодаря ви за ангажимента, който поехте. Ако говорим за европейски патриотизъм, той се изразява именно в тази помощта. Луи Мишел допринесе много. Той подчерта също нуждата от повече видимост на нашата хуманитарна помощ. Ние сме голям донор, 40% осигуряваме. Появяват се нови донори, например страните от а, а, Персийския залив, а, Турция и други. Може ли да се развие това сътрудничество? Как виждате хуманитарното сътрудничество след 10 години и на какви принципи ще почива то? Господин Нидис, Благодаря ви за поставения въпрос. Основното е да се намерят нови донори. Има толкова много хуманитарни кризи, че никой бюджет няма да е достатъчен да се справим с тях. Необходими са нови донори, нови идеи. Ето защо обсъждаме въпроса за създаването на попечителски фонд. Всички тези въпроси са важни. Страните, които споменахте, Бразилия, Китай, Русия, страните от залива, всички те трябва да играят своята роля в усилията за намиране на нови донори. Важно е да се запази съществуващото равнище на хуманитарната помощ. И ако се намерят такива донори, ще се запази това равнище новият комисар отговаря за хуманитарните действия, трябва да се опита да мобилизира повече донори. Затова срещата на върха в Истанбул е от такава важност. Много важно е, че ще се проведе именно в Турция, тъй като отправяме по този начин политическо послание към мусулманските страни между всички останали. и ние трябва да направим необходимото преди и на, на срещата и на самата среща. Европейския съюз и ООН трябва да намерят нови донори за справяне с кризи, както и да потърсим други решения, като създаване на попечителски фондове и да се подобри сътрудничеството между държавите членки. В бряг на слоновата кост е, има осигуряване на помощ от Франция, от Обединеното кралство. Трябва да използваме всички възможни инструменти. Следващият е, въпрос. Господин Сталинидис, в е, писмения отговор казвате нещо, което ми хареса особено, че ще направите така, че при забравените кризи ще се обърне е, внимание на това, което буди тревога. Много се говори за определени е, региони, но има други, които са забравени. Например, Южен Судан, те честваха своята независимост, е, но от една година има хуманитарна криза. Въпреки всички трудности, ще Предприемете ли мерки за стотиците хиляди хора, които са засегнати от глад и които напускат този район? Ще осигурите ли по-добри доставки за този регион, за укрепване на независимостта им? Какво ще направите, за да подпомогнете в максимална степен този район, както и хората, които живеят там. Господин Стилианидис, да, вие казахте, че забравените кризи не бива да остават забравени. В Южен Судан е възможно, ако помощта не стига до там, да се превърне в една забравена криза – тази година Европейският съюз е осигурил 50 и още 30 през лятото. Очакваме още 30 милиона от резерва за спешна помощ. <clears throat> което общо възлиза на 110 милиона евро за региона. Така че определено не сме забравили Южен Судан, присъстваме там Резултатите не са това, което бихме очаквали. Има недохранване, има опасност от сериозен, сериозен глад сред населението в този район. И затруднени са износът на петрол, който би помогнал на страната. Така че там има какво да се направи за подобряване на устойчивостта. Съществуват доста проблеми и трябва да се направи много, за да се гарантира стабилен растеж в региона. Жизненото равнище е едно от най-низките в света там. Един служител от Япония по хуманитарните въпроси каза, че няма хуманитарно решение на хуманитарните кризи, необходимо е политическо решение. Ние трябва да помогнем на Южен Судан, без да забравяме хуманитарната помощ, но за да помогнем на страната, трябва да му помогнем да намери политическо решение. Още 6 въпроса остават. Към господин Стилинит беше дълъг този въпрос от групата на социалистите. Вие споменахте климатичните промени. 32 милиона души само през 2012 трябваше да напуснат домовете си. 85% от тях а, бяха засегнати от климатичните промени. Но тези кризи не достигат а, доста често до медиите. Въпреки, че в Африка има много бързи промени, които не позволяват на хората да се адаптират. И тези процеси могат да продължат. Необходимостта за хуманитарна помощ ще нараснат. Ще работите ли с комисарите в областта на енергетиката и климатичните промени, за да се подобри устойчивостта на общностите, податливи на влиянието на тези промени. Господин Стилианидис. Аз вярвам, че политиката на Европейския съюз в областта на климатичните промени е много добре базирана. Тя е много стабилна. Имаме комисар в новия състав на комисията, който отговаря по въпросите на климатичните промени. Ние трябва да продължим своите усилия без да противоречим на това, което е направено до сега. Знаем, че много от бедствията се дължат на климатичните промени. И не вярвам, че Европейският съюз ще промени позицията си по този въпрос. Точно обратното. Ние се опитваме да убедим други части на света, други важни фактори, други важни държави да последват нашия пример. Аз съм уверен, че нашата позиция е твърда и че трябва да се гордеем с нея, тъй като сме в челните редици в битката срещу климатичните промени. Въпросът опира до това как да се справим с бедствия, предизвикани от климатични промени. На първо място е необходимо да се гарантира гражданска защита и е, хуманитарна помощ. Е, и двата инструмента е, целят да се смягчат последиците от климатичните промени, но кодимен един многостранен подход с участието на различните сектори, както беше в Фукушима, при последните органи в Филипините, бяхме и в Фукушима, в Хаити, там имахме координационни проблеми но все още присъстваме там и продължаваме да оказваме помощ. Господин Гоза от ТНП. Госпожа Гоза. Уважаеми господин комисар, Изключително бях щастлив, когато казахте, че ще отделите специално внимание на хората с увреждания. Ратифицирането на конвенцията е важна стъпка за хората с увраждания, и там се казва, че трябва да се отдели специално внимание на хората с увреждания при военните конфликти. За в бъдеще как възнамерявате вие да действате в това отношение и да следите за изпълнението на конвенцията? Тук не говорим само за хора с увреждания, а за хора с увреждания в, на територии с военни конфликти. Това може да са хора, които са ранени или имат някакви други проблеми, които се дължат на военните действия, хора, които не могат да получат и необходимата здравна помощ. Θα паралава ότι ναι, είναι васики архи να είναι протереотида. Има един основен принцип в нашето действие. И то е да дадем приоритет на хората с специфични нужди. Имаме и план за действие, който включва изпълнението на така наречения консенсус. И там се включва проблема на хората с увреждания. Има някои критерии за финансиране на специализирани неправителствени организации, които работят с уязвимите групи. Доколкото знам, финансираме специални клиники в които хора вследствие на военни действия имат проблем с мобилността. Трябва обаче навременно и конкретно да проверим как критериите при отпускането на финансирането могат да ни помогнат. Дали не е необходимо да прегледаме тези критерии, за да включим и други уязвими групи. Може би се нуждаем от нови показатели и нови критерии, които още повече да повишат ефективността при работата ни с тези уязвими групи. Господин Гаматикакис от групата на социалистите. Благодаря ви. Радвам се, че политическия ви опит ви дарява с надежда, че може да се реши проблема с хуманитарната помощ. Но да бъдем реалисти. Кризите стават все по-многобройни, все по-тежки и се променят всеки ден. Вие знаете по-добре от мен, че губим хиляди човешки животи, което води до загуба на инфраструктура и до економически загуби. Ядрените катастрофи имат трансгранични последици. Това не ни ли кара да се замислим за механизма за гражданска защита? Дали той е толкова ефективен? Дали не трябва да помислим за нови методи на сътрудничество? Благодаря ви, господин професор. Вие сте професор по физика и познавате добре този проблем. Европа вече натрупа доста опит в това отношение, защото по искане на японското правителство ние помогнахме за Фукушима. Вие много добре знаете и самия вие го казахте, много полуки можем да се излечем от кризата в Фукушима и от всички останали. Когато бях депутат в парламента на Кипър, работих по програми за ядрените катастрофи. Така че в рамките на механизма за гражданска защита трябва да помислим. Да помислим за превенцията. да изработим програма. Доколкото съм информиран, има конкретни предложения на различни равнища, предложения за анализирането на катастрофите. Фукушима ни показа какви последици може да има един подобен инцидент – и аз се почувствах горд, когато отидох в координационния център. Координационния център в рамките на механизма за гражданска защита, защото осъзнах, че в Европа имаме център, на който може да разчитаме при спешни ситуации не само в Европа, но и навсякъде по света. Така че наистина трябва, както вие казахте, да помислим за катастрофата в Фукушима. Господин Стиер, господин кандидат за комисар, наближава края на изслушването. Много научихме за нивото ви на ангажираност и за страстната ви ангажираност към работата. Вие ще извлечете и необходимите умения от вашия е, живот, които ще използвате. Бил сте и лекар. Бих искал да се спра на комуникационната стратегия. Вие се ангажирахте да отидете в Западна Африка. Заявихте че ще отидете там, но трябва да обясните и на европейските граждани, защото някои от тях наистина се страхуват. Важно е да направите това посещение, но трябва да имате и добра комуникационна стратегия. Въпросът ми е как ще използвате личния си опит, за да развиете комуникационната си стратегия като комисара. Έχετε δίκιο ότι τα θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής και... Прав сте. Комуникационната стратегия и видимостта на хуманитарната дейност трябва да бъдат приоритет. Мисля, че госпожа Георгиева, моят предшественик, беше изключително добра в това отношение – гледайки международните медии, оставах с впечатлението, че има добра видимост. От друга страна, знаете, че 15% се разходват за не толкова известни кризи. Посланието към гражданите ни, които подкрепят хуманитарната дейност, показва, че 90% от тях са за, въпреки економическата криза. Хуманитарната помощ струва 2 евро на европейски граждани. И хората подкрепят. Смятам, че инициативата за доброволците ще ни помогне. Имаме група от доброволци, най-вероятно млади хора, които ще бъдат наши посланници по света. Това ще допълни видимостта и ще изпрати още едно послание, че да, Европейския съюз, европейската политика за хуманитарната помощ е на лице – Вярвам, че тази инициатива ще бъде много важна за нашата комуникационна стратегия. От е. има Патриша е от името на групата социалистите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми генерал комисар, ще се върна отново на епидемията от ебола. Един въпрос, който все още не сме споменали. Епидемията засяга държави, в които системите за опазване почти не съществуват. Нашите усилия бяха насочени не вече към големите организации, като Световната здравна организация, Лекари без граници и други. Но на място вече имаше много малко и средно големи хуманитарни организации, които действат в тези страни от десетки години насам, които работят много успешно на място, които имат достъп до почти цялото население, които познават населението на местно равнище. И всички тези средно големи НПО в момента също изчезват. Не смятате, че трябва да подкрепим и тях в рамките на спешните мерки. И последният ми въпрос. Вашата предшественик работеше с много голяма страст по този ресор. Тя сега ще отговаря за бюджета, така че ви призовавам да използвате възможността да сътрудничите с нея по темите с хуманитарната помощ. Благодаря ви. Με την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς για να... често съм се срещал с госпожа Кристалина Георгиева, защото исках да почерпя от нейният богат опит. Смятам, че тя беше един много успешен комисар. И ако ме одобрите за поста на комисар, мисля, че нейният опит ще ми помогне да се справя с огромните предизвикателства в областта на хуманитарната помощ. А за справяне с епидемията от ебола имаме нужда от квалифициран медицински персонал и полеви болници на място, но трябва също така да помогнем на системите за здравеопазване в Гвинея, Либерия и Сиера Леон да се възстановят, защото тези системи днес на практика вече не съществуват. И те трябва да бъдат възстановени. В противен случай ще лекуваме само симптомите, а не причините за заболяването. Трябва да се заемем с съществения проблем, а именно възстановяване на системите за здравеопазване на засегнатите от епидемията от, ебола страни. Така че на първо място незабавните мери ще бъде изпращането на необходимата е, здравен персонал и необходимата инфраструктура за изграждане полеви болници на място, а на след Следващият етап ще бъде със сътрудничество с комисаря за развитието да се възстановят системите на здравеопазване в тези страни. И съм съгласен, трябва да се започне работа и в тази област незабавно. Благодаря ви. Последният въпрос е от от Виктор Бощинаро. Благодаря ви. Господин кандидат комисара, с радост приветствам вашата ангажираност, страстта, с която заявявате готовност готовността си да работите за този ресор. На второ място приветствам и изразената от вас готовност да работите в сътрудничество с комисаря Мимица за разрешаване на евентуални кризи, които попадат в ресора и на двама ви. По въпроса за ебола, действително не успяхме на време да мобилизираме необходимите средства и необходимият капацитет и не си дадохме сметка колко сериозна опасност представлява тази епидемия от самото начало. Смятате ли, че Европейския съюз е в състояние да създаде нови системи, нови инструменти и да подобри оперативната съвместимост между Европейския съюз и други водещи организации, като например Световната здравна организация или Обединеното кралство, което изплаща голям брой е, хуманитарни работници на място. Също така смятате ли, че трябва да се обмисли и сътрудничество с военните сили за разрешаване на кризата? Благодаря ви. Е Описахте много изчерпателно проблема, имаме нужда от координация между всички действащи на място леста. Ролята на комисаря, отговарящ за хуманитарната подкрепа, е да направи всичко възможно за поддържане на тази координация чрез постоянни контакти с Световната здравна организация, с Съединените щати. А по въпроса за помощта от военните сили вече сме използвали техните възможности за изграждане на полеви болници. Това бяха действия предприяти от Обединеното кралство Франция и скандинавските държави. Смятам, че комисарият отговаря с хуманитарната помощ играе специфична роля на координатор и аз ще се опитам да играя тази роля. Попитахте ми дали ще отида на място и аз отговорих да, разбира се, ще отида на място, защото това е част от моята роля. И според мен е мое задължение да бъда на място в кризисният регион. И моето присъствие там ще бъде важно, защото след това ще им бъде по-лесно да убеждавам хората за това какви мерки трябва да се предприемат, защото съм бил на място там. Ето защо, пак подчертавам, моето посещение ще бъде не само със символична стойност, а ще има и конкретни последици пак повтарям, трябва да се опитаме да подобрим устойчивостта, да се опитаме да възстановим системите на здравеопазване в средните страни, но също така трябва да се опитаме да установим потребностите на лекарите и другият медицински персонал, да използваме и традиционните методи за лечение, които се практикуват в тези страни. Имаме нужда от лекарства, имаме нужда от система за управление на отпадъците, от достъп до питейна вода. Всички тези инфраструктури са необходими условия за борба срещу епидемията от ебола. И моето посещение на място ще